Ето защо те трябва наистина да вземат много важно място и да са в челно място на нашето внимание и дневен ред. Благодаря. Много съм признателен на тези, които инициираха този дебат. Да се надяваме, че нещата ще се, ще се подобрят в това отношение. Сега закривам дебата по тази точка. Следващата точка е въпрос е, към комисията за е, хазарта, е, онлайн хазарта, онлайн залаганията. Първият оратор е господин Харбър. Две минути. Имате думата. А, пет минути. Uh, President, could I request that you wait a minute just for Mr. Barnier to come? I thought he was here, sorry. Господин председател, мога ли да започна след като господин Барния заема мястото си?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 Господин председател, за мен е привилегия от името на Комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите да приветствам първо новия комисар Мишел Барние за първи път в Европейския парламент. Той за два дена смени мястото си от задните редици на залата към комисарската, комисарския стол. И така. Тук говорим за последните развития в областта на хазарта, хазарта в интернет и хазарта като цяло. Говорим за много от несигурните положения, които са свързани с различните законодателни режими и начина по който това се отразява на хазарта на вътрешния пазар. Надявам се, господин комисар, че въпреки, че се занимавате с много въпроси, този въпрос ще е един от важните за вас, защото той е важен за нашата комисия. От, от доста време нашата комисия се занимава с този въпрос. Колегата Шао Демозе ще говори по-късно. Той също се занимава с въпроса в големи подробности и е много важно точно как се занимаваме с хазарта в интернет, така че да се вземат предвид и другите хазартни дейности в различните страни. Нека първо да кажа, че тук не се при... предлага нова либерализация на хазарта, но, както знаете, хазартът в интернет става все по-популярен, нещо, което променя подхода към националните монополи или съществуващите схеми, които печелят доста средства, но са и притеснения за държавите членки. Но неколкократно се споменава Европейският съд. Вие е, знаете подробностите, колегите сигурно също ще споменат някои от тях, но от наша гледна точка има е, известна непоследователност подхода на съда. Е, нещо, което осложнява ситуацията допълнително. Знаем също така, че комисията е, е започнала няколко процедури по неизпълнение, е, включително и по отношение на свободата на операторите в областта на хазарта да започнат дейност в друга държава членка. Мисля, че сега е най-подходящият момент комисията да събере цялата информация по въпроса, да разгледа какво се случва с процедурите по неизпълнение, да разгледа решенията на съда и да излезе с една ясна стратегия за следващите стъпки, така че да започнем да се справяме с някои от тези непоследователности. Защото в крайна сметка и регулаторните органи трябва да знаят на какво да се опират, когато се занимават с хазарта по интернет. Защото и там а, може да има регулация и трябва да има регулация. Много важно е също така да има инструменти за справяне с проблемите на пристрастяването към хазарта. Има и много други проблеми, е, тази връзка, които обсъждахме в нашата комисия тук. Така че тук говорим за въпрос, свързан и с защитата на потребителите, а не само с вътрешния пазар. И най-важното е, трябва да проявим уважение към гражданите. Трябва да уважим тяхното желание да залагат по интернет. Но има много, много а, неясноти в някои страни. А, е нелегално да се залага по интернет, ако компанията, оператор на вебсайта не е регистрирана в тази страна. Ако някой от Испания спечели британската лотария, той няма право да си получи а, парите. Така че има доста а, въпроси тук. Ще чуете много коментари и интересни, а, интересна информация от колегите и надявам се, че това ще стане един от вашите приоритети, господин комисар. Господин комисар, е, добре е дошъл отново в е, колегиума. Е, ако имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господа евродепутати, може да си представите колко ми е приятно 48 часа след встъпването си в длъжност да съм отново тук пред вас и да имам удоволствието да работя вече по друг начин, от друго място, вече не като комисар на предишния си пост, а като комисар по вътрешния пазар и опазването на правата на потребителите. И така, по същество. Има оплаквания от някои държави членки за неприлагането на принципа на наднационалността към хазартните игри. В четири от тези случая Франция, Дания и Унгария както и Гърция и Италия, бяха взети конкретни мерки, тъй като бяха намерени за основателни процедурите, заведени от държавите. Продължават да са отворени тези досиета, тези случаи. Комисията ще се произнесе. По въпроса за неодавнашното решение на Европейския съд за португалския случай монопола на държавата в лотариите с парични награди, комисията няма да предприеме значителни мерки в тази посока, противно на препоръчваното в съдебното решение. Комисията, значи, си взима бележка, че според последното съдебно решение и съгласно юриспруденцията, тези решения трябва да бъдат, тези решения за забрана трябва да бъдат основани на необходимост от опазване на моралните интереси на държавата членка. С друга думи, както виждате от тези прецеденти, държавите членки имат повече, о, о, повече права. В случая с португалския монопол постави прецедент. И на трето място искам да ви кажа, че комисията предвижда и альтернативни, альтернативни решения за тези санкциониращи мерки – ще работим, разбира се, с Европарламента, но и с държавите членки. До момента те не сме се допитали до тях, след като повечето от тях решиха да оттеглят е, хазартните игри от приложното поле на директивата за услугите през 2006 година. Аз следя отблизо работата на работната група на съвета Знам, разбира се, че и на 10 март миналата година в парламента се прие проектостановище по този доклад. Проектостановище, което за мен е добра изходна база, добър трамплин за разрешаване в европейски мащаб на този толкова сложен проблем. Държавите членки продължават да желая да имат суверенитет на решенията в областта на хазартните игри. Комисията все още е съвсем млада, 48 часа. И преди да вземем каквото и да било решение, ще изслушаме внимателно гледната точка и на едните, и на другите. Ще предложим една, две, три или колкото трябва хипотези. Дори смятам, че можем да стартираме и зелена книга на допитванията. Благодаря ви още веднъж за вашия интерес, за това, че ми слушахте и за приносът ви в тази насока. Благодаря. Сега господин Шваб, две минути. Господин председател, господин президент, господин комисар, радвам се, че вие, господин комисар, толкова ясно дадахте да се разбере, че ще е, е, съвсем целенасочена е, проверка ще направите за, е, не само за съществуващото законодателство, но и състоянието и съответните отговор, отговори на, на, на нарушения, свързани с онлайн хазарта. Ако позволите, да, да кажа, че в случая Санта Каза Евро... решението на Европейския съд гласи, че е, хазарта не е, е игра като останалите, но за него също трябва да е, има едно, еднакви правила, да въжат еднакви правила, еднакво в е, държавите на Европейския съюз. А сега в момента подхода към е, този проблем не е достатъчно конструктивен. Е, но и второ нещо искам да кажа тук. Е, е аргументацията на държавите членки е по отношение гарантиране сигурността на, на е, е, ползващите този вид хазарт не, ме, не е убедителен. В въпросния случай Харта каза, е, само държавите членки е, без европейски компонент могат да прилагат е, е, защита на потребителя и да се борят е, с е, престъпни действия ефективно. Но дори при по-трагични криминални случаи и други е, неща, които се случват в е, интернет, Европа е много по-безпомощна да намери решения Мисля, че за пазара на хазарт наистина ще е добре, ако можем да намерим трансгранични правила и решения, в крайна сметка интересите на потребителя а, са от решаващо значение и трябва да са в центъра на нашето внимание. Благодаря, господин Гепхар, две и половина минути. Госпожа, извинете. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря за информацията, която ни предоставихте, тя, която, която обаче не ме задоволява особено. Отначало обаче, миналата комисия си беше поставила за цел съвсем ясно да либерализира пазара на хазарт. Европейския парламент винаги е казвал съвсем ясно, че това няма, не трябва да е посоката, в която ще вървим. Ето защо държ, държавите членки, Европейския парламент е, в директивата за услугите изключиха, директивата, е, изключиха е, хазарта, защото ние твърдим, че това не е нормална услуга и би трябвало да внимаваме там, да поставим съответните защитни бариери за гражданите срещу организираната престъпност и е, съответно да има ясни правила за това. Въпреки е, от това Европейската комисия е, продължи да действа. Европейски съд бе залят с дела в този дух и е, е, тези дела е, продължаваха да, да, да бъдат губени от комисията и, както каза комисаря Бърние, наистина нещо трябва да се направи в тази област, но не това е начина по който до сега се вървеше решенията на Европейския съд са съвсем последователни. Те е, сочат, че държавите членки имат право да прилагат е, е, и да, да, да прилагат законодателство, което защитава гражданите срещу, срещу е, престъпността, е, която трябва да бъде контролируема и е, е, че те не трябва да са принудени да е, да е, има достъп до е, пазарен дял в други държави членки, ако разбира се, е, с, е, съответните контролни мерки са достатъчно ефективни и е, е, на място. Трябва да помислим наистина за е, онлайн хазарта, защото е, очевидно там бариери и граници няма и е, ето за това трябва да се съсредоточим усилията да си точно там и да видим как можем да ги контролираме, как можем правилата в тази област да структурираме така, че е, защитата на гражданите да бъде е, на, дейст, на факт. А сега господин Кройцман, 3 минути. Господин präsident е, господин комисар, ако трябва вътрешния пазар да продължава да се развива и да е единен, тогава трябва да има и единни правила които да въжат и за е, онлайн хазарта. В е, три, и три аспекта от тази дискусия трябва да бъдат отчетени. Интереса на потребителя трябва да е защитен по най-добрия начин, е, да се предотвратява заплаха от престъпни деяния и в решението на парламента от 10 септември 10 ноември 9 показа, е, че е, според присъдата на е, Европейския съд е, тези е, игри е, трябва да бъдат регулирани с. Е, и това става ясно от резолюцията от март. би трябвало да се води борба с а, е, а, е, е, злоупотреба с а, хазарта, особено когато става дума за трансгранични а, участия. По дефиниция обикновено а, са засегнати а, съответни а, а, страни. Мисля, че а, онлайн хазарта предлага възможност за корупционни дейности, за е, договаряния, нелегално картелиране, незаконно картелиране по-специално е, нелегалните залагания е, от извъневропейски държави е, представлява проблем, който трудно може да се регулира и контролира. Печелищите, печалбите трябва да, от тези игри трябва да се използват в полза на обществото. Продължаващото финансиране, финансирането на в дава легитимация на държавите членки да продължат да, да е, е, финансират този вид спорт. Ето защо това трябва да водим активна борба с това. Е, много от тези неща не са е, познати на потребителя, те се подават на измами. Е, държавите членки е, трябва да вземат на сериозно и своята задача. Е, проследяването трябва да е, е по-стриктно в Европейския парламент ние настояваме държавите членки да спазват принципа на субсидиарност и да въведат съответно регулиране, което да отговаря на техните култура и традиции. Thank you. Благодаря, господин председател. Като преждеговорившите, аз няма да кажа, няма да повтарям, но трябва да кажа, че като политическа група ние наистина сме зад резолюцията, която прие парламента. Ние също се съмняваме, че е, ами, без, е, за нас решенията на Европейски съд е, не, са поставят, не се поставят под съмнение, те са съвсем ясни и недвусмислени и мисля, че най-верният път да се решава проблема е да се съобразяват националните законодателства и да се търси начин да се защитава интереса на потребителя. Извинявам се за грешката. Сали Робърт беше името, сега Кърт Хайм за две минути. Благодаря, господин е, председател, господин комисар. Аз е, бях министър отговорен за контрол върху хазарта в Великобритания. Когато говорим за Европа на свободната търговия, Европа, която стои против протекционизма, която отваря бариерите е, пред търговията, която отваря пазарите, аз съм за Едновременно с това обаче тук е, има и мерки, които подкрепят монополните структури в хазарта. Е, може би е, монополите по-добре се справят с твърди се, извинете, че монополите по-добре контролират злопотребите в хазарта, но на практика няма доказателства за това. Това не е защитата на монополите не представлява онази отворена Европа, към която аз се стремя. Няма причина един оператор в областта на хазарта, който е, работи а, в а, сериозно регулирана среда в една страна да не може да работи и в друга. И е, продължават да идват е, решенията на съда в е, Люксембург. Сигурно вече на съда почва да му писва от този тип дела. Може би не. Като юрист знам, че може и да не е така. Но най-вече е, смятам, че е крайно време тази тип правна сигурност да несигурност да бъде преустановена. С новата комисия се надяваме, че ще има нова двигателна сила в тази област. Вярвам, че комисарят Бърния може да се справи с този въпрос, така че хазарта по интернет да стане една легитимна част на вътрешния пазар, разбира се, с съответните регулаторни мерки. Господин Де Йонг. Благодаря, господин председател. В Холандия казваме, че при хазарта е, винаги се губи. Да не говорим, че хората се пристрастяват. Някои си представят нещата романтично, но трябва да ги разочаровам. Тук говорим за един бизнес, който печели милиарди и много често е свързан с организираната престъпност. В Холандия имаме законодателство, което регулира хазарта на места, където се залагат малки суми пари, но по интернет хазартът става доста по-лесно достъпен. Не мисля, че трябва да изберем а, свободния пазарен подход. Напротив, трябва да се а, предприемат мерки, които да ограничават залагането по интернет мисля, че не може да се говори за отговорно поведение в областта на хазарта. Когато говорим за хазарт по интернет, той трябва да бъде ограничен възможно най-много. Европейският съд казва, че държавите членки имат право да се намесват и призовавам комисията да не намалява нивото на защита, предоставено от държавите членки. Напротив, трябва да има максимална защита срещу е, е, опасностите на хазарта и трябва да има диалог с държавите членки. Господин Пашка, 6 минути. Уважаеми пан комисар, колеги и колеговия, в сувислости... Много благодаря, господин председател. Що се отнася до хазартните игри, искам да посоча следното. Има много проблеми, които още чакат разрешението си. Има е, открит достъп до интернет е, за млади, за деца е, и от решение, решението на парламента от март 2006 година е, в съответната точка, там се казва, че отговора за, отговорността за хазарта по интернет е, се е в ръцете на, на правителствата. Е, е, що за безумие е това? Кой, кой е, е в ръцете на родителите, извинете, защото е безумие е това. Кой прави правилата, кой създава условията, родителите или другите. Ние носим отговорност е, за този, за това. Ние правим законите, ние поставяме рамката, парламента, правителствата. Това са, отговор... това са хората, които отговарят за щетите, които могат да понесат деца и младежи, които участват в игрите в интернет Биха ли могли родителите да защитат е, децата си, да предпазят децата си? Как си го представите? Ето защо смятам, че комисията носи отговорност за това, както и парламента. Ние трябва да създадем съответната законова рамка и трябва да защитаваме с законодателството не, е, не е, предприемачите, а всъщност избирателите. Процеса на контрол е другата тема. В някои държави е, финансите от е, хазарта и хазартни дейности се използват за, е, за образование, за култура, за спорт когато обаче финансовите потоци се отправят към Бахама или е, тези данъчни е, е, пристанища, тогава е, какъв е смисъла? Ако се играе по интернет, е, е тогава печелившите ще отклонат е, е, печалбата не е, от, съответната държава, а там, където им е изгодно. Това е проблем, който не е решен и време е комисията да си отвори очите за това и да започне да работи, като постави рамковите условия за този вид е, дейности. Трябва да създадем такива условия, че първо да не вредим на здравето и да не застрашаваме здравето на децата, но и съответно да не губим, да не губим, да не губим средства и постъпления в бюджета от хазарт. Благодаря. Благодаря. Две и половина минути. In that case, Mrs. Господин Бекали не е тук. Давам думата на госпожа Ройтова за две минути. пане председо. Развой интернетовия Благодаря много, господин председател. Развитието на залагането по интернет е такова, че хората могат да избягват законите на държавите членки. Да не говорим, че дава възможност за пране на пари. Все още стои една голяма въпросителна по отношение на монополизирането, на, на, на монопола на е, някои организации, е, да не говорим за проблема с е, пристрастяването. Съдът на Европейската общност, на европейските общности а, отчита сериозните опасности, които са свързани с хазарта. Регулирането е различно в различните държави членки няма как да се наблюдава качеството на официалния хазарт. И е много важно да има ефективен контрол. Още миналата година призовахме комисария да създаде съответното законодателство по отношение на хазарта по интернет и смятам, че трябва хазарта по интернет, насочен към младите, да бъде напълно забранен. В Чехия изоставаме, защото няма ограничения върху този тип реклами и дори не са забранени салоните за хазартни игри в близост до училищата. Така че се надявам, че това ще даде възможност за нов регламент, нов начин на регулиране, извинете, в Европейския съюз. Госпожа Шелден Масе. Благодаря, господин председател. Добре дошъл на господин Барние в Европарламента и успех във вашата работа. Аз съм особено доволен от факта, че днес обсъждаме точно този въпрос и точно с вас. Хазартните игри бяха част от вашето изслушване и Поставихте акцента върху това, че вътрешния пазар трябва да бъде в услуга на гражданите, а не обратно. И сега се открива чудесна възможност да го направим наистина и на практика. Подкрепям вашата инициатива, тя ми се струва малко мъглява, но приветствам идеята за стартиране на процедура по зелена книга, за да разберем какво точно се случва в този бранш в европейски план и в национален план. Така или иначе и политическите реалности не бива да ги забравяме. Моят доклад бе, бе прият с значително мнозинство още май миналата година. В съвета този доклад се ползва с обща подкрепа, казано най-общо, но разбира се и държавите имат правомощия, законодателни правомощия в областта на хазарта. Сега по въпроса за онлайн залаганията, трябва да се водим от защитата на интереса на гражданите и от себестойността, от цената на тези игри. Искам един по-ясен отговор, ако е възможно, на следния въпрос. Вашата позиция ще цели да намали съществуващите в договора ограничения и да се вслушва в законодателството повече в мнението на парламента, за да не сходим след това на съд и непрекъснато в Люксембург. Това ли ще бъде вашата позиция? Благодаря ви. Господин Елвард има думата за е, две минути. Благодаря, господин председател. Искам, е, три минути, извинете. Искам да приветствам това, че се провежда този дебат, защото проблемите с хазарта по интернет е, са много сериозни и те засягат много уязвими потребители. Мислям, че е много важно Европейския съюз да еме водещата роля в този, по отношение на този проблем подадох такъв въпрос към комисията през ноември и в, отговора, в отговор получих информация, че комисията подкрепя по, усилите за по-безопасни сайтове в интернет, така че да се дава информация на родителите за всички опасности, на които са изложени децата им, когато влязат в интернет. Е, хазартът е един скрит и все по-нарастващ проблем. Има възможност да има физическо, физически надзор, има начин е, да се действа. Сигурно е, могат обаче всички защити да бъдат преодолени, всички софтуерни защити. Да не говорим, че непълнолетните могат да злоупотребяват с чужди кредитни карти и възможността за безразсъдно залагане без каквито да било ограничения е на лице в интернет. В интернет е много по-трудно да се идентифицира кой играе, кой плаща за хазарта и въобще кой има проблем. Време е да направим така, че е, да се защитят най-уязвимите потребители. Благодаря, господин Ван Дален. Две минути. Благодаря, господин председател. В Холандия има 120 хиляди души, които са пристрастени към хазарта. И това представлява 1% от нашето население и може да си представите как се отразява това на семейния живот, на престъпността и така нататък. С други думи, необходимо е, крайно необходимо вече държавите членки да противодействат колкото се може с по-силни мерки на това, на това пристрастяване със съответните му разрушителни последици. Имам пазар пазар на хазартните игри, който представлява съставна част от е, вътрешния пазар и мнозина смята, че там не бива да се пипа изобщо. Трябва всичко да бъде либерализирано. Аз обаче съм абсолютно против това, защото този пазар има социални последици, социални злини. Много хора не могат да противостоят на влечението, което изпитват към играта и ето за това холандската държава прецени, че е необходимо да установи държавен монопол върху залаганията. Важно е да мислим, когато някой предлага откриване на ново казино тук на наша европейска територия. Игрите игрите са игри, но ние трябва да ограничаваме влиянието на пазара. Благодаря. Благодаря, господин председател. Въпросът. Да поставя самите граници. Рамките, е, държавите членки биха могли тогава в рамките на националното законодателство да определят е, как е, да регулират онлайн хазарта. Затова не ни е нужно европейско законодателство. Ето защо в случая с Шиндлер Европейския съд присъди, че са засегнати етични, религиозни, културни аспекти и е, съществуват рискове от е, негативни е, ефекти. Това е най-важното и в интерес на обществото е държавите членки да продължат да държат контрол върху това. Те най-добре могат да го направят. И това, това се под, потвърждава и от проучванията, е, които са е, спонсорирани от комисията. Ето защо в е, доклада от госпожа Шайде Моза от 2009 година също е, посочено това. Заключението е, че само във вътрешния пазар не може да се действа по единично. Комисията наистина трябва да зачита тук е, решенията на Европейския съд. Благодаря. Е Решението на съда трябва да се имат предвид е, възможността държавите членки да ограничават дейността на операторите е, дава възможност на държавите членки да управляват този доста чувствителен пазар. когато няма хармонизация, всяка страна може да избира нивото на защита, което предоставя. Има различни ограничения в различните страни. Комисията е, е стартирал процедури по неизпълнение срещу някои държави членки. Италия е една от тези страни, трябва да кажа. И а, е, тук съдът излезе в защита на ограничаващата португалска система. Е, нямаме хармонизация между държавите членки. Важно е да надхвърлим економическите интереси и да осигурим защита на потребителите. Особено важно е да се защитят младите, е, които са най-уязвими е, за престъпления и измами. Господин Корея де Кампус, минута и половина. Estamos perante um, Господин председател, скъпи колеги, ние тук имаме работа с е, ясен конфликт между две, е, две политики, които са много присъци на Европейския съюз. Защита на потребителите, една страна и, и е, свобода на движение, от друга страна свобода на движение на услуги и така нататък в рамките на ЕС в духа на решенията на съда, всъщност държавите членки трябва да запазят своята автономия и легитимност да регулират дейностите на операторите на онлайн хазарта. Това е много деликатна област, която опира до, до социални отношения, антисоциално поведение, но и традиции, национални традиции, насочване на печалбите от такава дейност към социални дейности и други обществено полезни е, неща. Е, наистина е, вече решенията на съда са, показват, имат, е, са в една линия. Е, това би трябвало да подскаже на Европейската комисия, да, че трябва да възприеме една по-ясна позиция, да създаде една законодателна рамка, която да от отразява трансграничните проблеми на държавите членки, свързани с е, е, трансграничния характер на организираната престъпност, която използва този вид хазарт, за да се разширява и е, обогатява. За Господин Барние, наистина очакваме много от тази нова комисия, от вашата комисия, която започва работа сега и предполагам, че това ще бъде един приоритет във вашия дневен ред. А сега господин Власак, 5 минути. Да, благодаря. Както всички знаем, хазартните игри в повечето държавите членки са регламентирани. Така беше поне доскоро, но нещата се промениха в момента, в който интернет се превърна в най-широко разпространената игра в света бранш, освен всичко останало, който непрекъснато се развива с галопираща скорост и ние не успеем, не успяваме да отговорим. Често се занимаваме с хазартните игри онлайн. Защо? Защото прилагането, юридическото прилагане на нормативите в различните държави членки понякога е двояко секторът, браншът умишлено се държи в сянка, опитва се да попадне в зоната на здрача на тези законови нормативи. Но трябва да се споразумеем по един толкова основен въпрос, като това, че националното законодателство не бива да прескача изискванията на европейските директиви. Например, чешкото законодателство не може да предвижда разрешителни за чешки фирми от една страна, а пък от друга страна да забранява на чуждестранни фирми да предлагат парични предметни игри на чешка територия. Ето това не бива да се допуска. Това различно отношение към едните и към другите, защото в крайна сметка социалните и здравословни последствия са еднакви. Благодаря ви. Kiitoksia puhemies. Kuten te arvoisa komissio... Благодаря, госпожа Есая. Две минути. Парламенти on linjakas, kun se vastusti rahapelien mukaan ottamista palveluiden. Благодаря. Ние има, е, трябва, имаме е, една ясна линия, а именно е, хазарта не е услуга, а има съответните социални, източник на социални разходи. Ето защо сега, е, след като Лисабонския договор ни дава компетенции в това отношение, би трябвало да е, ги използваме. Е, спорта не трябва да води към това, че в крайна сметка да се отклоняват средства от хазарта. Комисията трябва да намери, да предложи решение, които да е, вземат предвид последователната линия на парламента. Важно е да се съсредоточим върху е, дейности, които водят до е, престъпни е, деяния. Е, Европейски съд ни дава известна представа за посоката, в която трябва да се върви, но не трябва, не се очаква от съда да, да, възприема, да предприема мерки. Трябва ни политическо задание, е, което преди, пред, което предвижда не хармонизация обаче, защото всяка държава членка е, трябва да е, осъществява това проследяване сама, е, но е, нарастването на онлайн игрите не е природно бедствие. Е, все пак има какво да се... Е, има начини да се борим с това. Има продукти, които могат да не се предлагат. Бих искал, господин комисар, да ви насърча да подготвите, да изготвите зелена книга за хазарта. Това наистина ще те ще засегне, ще се отрази на предлагането на хазартни игри извън Европейския съюз. Благодаря сега, господин Штилер, година и пол, а, минута и половина. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите е, за изказването им. Искам да благодаря на колегата Шел Демозе за свършената работа по тази тема. Както казаха колегите, е, това не е нормална услуга. И отрицателните е, последици от хазарта са много сериозни. Има две международно признати скали за, управле... за измерване на проблемите при хазарта. Е, едната е статистическа острота на пристрастяването към хазарта, друга е канадската схала за опасностите от хазарта в Великобритания. Има между 264 и 284 хиляди е, възрастни, които са пристрастени към хазарта. Бих искала комисията да представи по-добри статистики, да проучи последиците от хазарта по интернет върху гражданите. Мисля, че а, такъв тип информация би била много важна за нас в този дебат. Хубаво е да разполагаме с нея. Също така искам да коментирам и по решенията на Европейския съд. Правят се а, опити да се а, предотврати действието на някои оператори. Има много картели и трябва е, да нямат възможност е, една хазартна компания да се регистрира в друга страна, само защото така им е по-лесно. Е, надявам се, че е, комисарят Бърния ще приеме това на сериозно. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя също комисаря Бърние. Наистина това не е най-ясната, най-лесната тема, с която да започне работата си, кариерата си на комисар, но вашия предшественик, господин Макриви, нямаше да има нищо против, ако, ако бях, ако кажа, че на него му беше приятно този, тази надпревара така че е, и това предизвикателство. Е, парламент, е, становището на парламента е ясно от март миналата година. Нека да цитирам три реда от тази резолюция, в която се казва ясно, че държавите членки имат и правото и интереса да регулират и контролират пазарите, хазартния си пазар ясно казваме там, че операторите трябва да се съобразяват с е, законодателство на държавите членка, в която предлагат услугите си. И е, чисто вътрешно-пазарния подход не е уместен за тази високо деликатна, силно деликатна област за нас и законодателите в държавите членки е ясно, че пазара е, е, ни изпреварва. Развитието е, е, на нещата ни е, изпреварват и ще продължава да е така. Е, дали е, се рад, е, е, обичат хазарта хората или не, е, е, всеки е със своите вкусове. Важното е, че е, проблемите с хазарта, дали е, е хазарт онлайн или е, е, инакъв. Е, проблемите са е, сериозни и отиват далеч от това, което би трябвало да бъдат държавите членки предлагат и средства, легализиран начин на борба с пристрастяването, но няма последователност е, в действията на държавите членки и има граждани, които имат достъп до услуги извън страната си и е, за това може би Зелената книга ще е добре дошло е, събитие и огромно предизвикателство ще бъде да се обедини и събере цялата тази информация, защото наистина има големи пропасти в информацията, информационното поле. А следващия господин Репо, минута е, sanotaan, että politiikka on peliä. Господин председател, господин комисар, е, казва се, че понякога и самата политика е хазарт, но е, хазарта, в който се залагат пари, има много отрицателни социални последици, които привличат и престъпна дейност. Пристрастеността към хазарта много често обрича хората на мизерия, да не говорим, че това може да има и последици а, за психическото здраве. През 2002 година бе а, а, оценено, че има 40 000 души в Финландия, които са пристрастени към хазарта. Ако а, а, има същото съотношение в целия Европейски съюз, значи имаме в Европейски съюз 35 милиона души пристрастени към хазарта. Огромна цифра. Смятам, че европейските държави членки трябва да имат право да вземат решение за това как да се организира хазартът. Трябва да има ясни правила, трябва пазарът да се регулира и трябва да има национален контрол. Искам отново да подчертая, че трябва да не забравяме най-уязвимите потребители. Особено, що се отнася до опасността от пристрастяване. Също така трябва да се борим и с организираната престъпност, която иска да извлече печалби. Благодаря. Господин Салватора Яколина има думата за две минути. Добър ден, госпожо председател, господин комисар. Поздравления за вашето встъпване в длъжност. Днес говорим за хазартните игри и за бума на игрите онлайн. Това, разбира се, се отрази веднага на първите страници на вестниците и списанията. Такава, такова е нашето общество. Технологията е такава, защото позволява участието на все по-голям брой играчи. Повечето от тях са млади, тъй като младите повече играят на компютърни игри. И това, разбира се, има катастрофални последици, тъй като много семейства попадат поради това в един задънен тунел. Разбира се, липсата на социализация и изолираността, в която попада човек, когато играе онлайн, също не е за подценяване. В крайна сметка, пристрастеността няма как да бъде измерена, тъй като онлайн играча е анонимен играч. Играч в сянка. Има една обсерватория, която се занимава именно с терапии и с превенции на такива потенциални пристрастявания. В този смисъл смятам, че е необходима обща позиция по въпроса за зависимостта, каквато и да е тя, от какъвто и тип да е тя, като например алкохол или тютюнопушене или наркотици. Всичко това трябва да бъде подведено под общ знаменател, където да се прибавят и така наречените лудопатии, престрасяване към игри, включително и към онлайн залагания. Левицата не подкрепи предишният е, проекто закон, тъй като сметнаха, че не е нужно да се занимаваме с този въпрос. Аз смятам обаче, че нещата са точно обратното. Тези проблеми съществуват. Госпожа Рати, 5 минути. Минути и половина. Благодаря. Госпожо председател, причината, преди която в Европа се чувстваме в безопасност и причината, преди която Европа има толкова дълга история – е, че ние зачитаме националните особености. Но ето, отново се сблъскаме с една дилема. Дали Европа да има последната дума или държавите членки. Мисля, че това е много важен въпрос. Особено, що се отнася до хазарта по интернет. Интернет е огромно пространство, много впечатляващо пространство и много трудно за контролиране. Принципът на конкуренцията е важен за Европа, но едновременно с това трябва да се зачита обществения интерес. Трябва да намерим баланса между тези два елемента. Виждаме този въпрос съвсем ясно в двете решения на Европейския съд. От една страна се споменава, че трябва общественият интерес да се защитава, от друга страна, обаче, се смята, че са взети мерки, които са непропорционални и от които гражданите страдат. Сега чакаме да чуем какво ще направи комисията, така че националната субсидиарност да се гарантира, но също така да се гарантира една достатъчно добра база за борба с измамите и за това хората да бъдат защитени от опасностите, от хазарта. Има различни позиции в Европейския парламент, но мисля, че духът и целите са ни общи. Господин Карас, две минути. Госпожо председател, господин комисар, дами и господа, искам да приветствам комисаря. Радвам се, че е тук. Защото става дума за една област, където трябва наистина да се прилага модела на социалното пазар стопанство. Испанския модел. От една страна имаме нужда от повече пазар, от друга страна не трябва да се отдръпваме от отговорността си. Същото и с, с хазарта. Трябва да поставим граници на пазара. Трябва да е, вземем сериозно отговорността си, както и във финансовия пазар. По същия начин не трябва всеки да прави каквото си иска, а след това обществото да плаща сметката. Тук става дума за образование, за, е, за, за изпиране на пари, за престъпност, е, ако щете. Става дума и за свобода в, в хазарта. Всички тези неща трябва да обединим. Нямаме ясна дефиниция. Всички говорим за хазарта, но всъщност има различни видове игри, различни определения. Ето защо аз също смятам, че една зелена книга ще бъде нещо много полезно, за да имаме еднородни определения и дефиниции, дефиниции за неща, които са различни според културните особености, традициите на различните държави държави. Двете неща не трябва да се противопоставят. Е, значи една политическа рамка трябва да имаме, е, за да не е, говориме на празно непрекъснато всяка година да поставяме този въпрос, а държавите членки да, да, да, съответно, да имат съответно законодателство и заедно тук да следим държавите членки да не, да не нарушават правото и съответно да се грижим и за европейския, европейския пазар. Благодаря. Господин Панцери, минута и половина. Добро утро, господин комисар. Знаем какви са разликите между е, националните е, закони, има различни мерки и, и затова има много мерки за процедури за неизпълнение срещу държавите членки. Липсата на регулиране в Европейския съюз е нещо, което не можем да приемем, като се смята, че предизвикателствата, свързани с казарта, са изключително големи. Новите технологии се разпространяват бързо и това води до увеличение на броя на хазартните игри. Много от тези услуги са трансгранични. Смятам, че европейските институции трябва да поемат своята отговорност по отношение на това предизвикателство. Трябва да предотвратим измамите, трябва да предотвратим нелегалното залагане и е, предоставянето на нелегални хазартни услуги. Държавите членки не могат да го направят сами. Искам комисията да откликне на нашите е, притеснения в Европейския съюз, е, да създадем обща законодателна рамка в Европа. Европа това е отрешаващо значение. Не се съмняваме господин комисар, във вашата решителност приемаме зелената книга, но има едно условие. Да ни позволите действително да вземем е, да, да преценим каква, е, какви са най-добрите законодателни мерки, какви точно актове. Много често комисията излиза с зелена книга и после не предлага каквото и да било законодателство. Тук наистина имаме нужда от решение, не от думи. Благодаря. И maintenant c'est тур до мадам Корола. Госпожа Корхола. Thank you, madame president. Отчитайки позицията на Европейския съд, е, парламента и комисията по залаганията и хазарта, аз ще направя следните заключения. На практика всички държави членки и парламента са против е, прилагането е, в държавата по происход, принципите на държава по происход и взаимно признаване. Е, това е, е наистина деликатна сфера. Е, съда го признава и в решението си от миналия септември съвсем конкретно потвърждава същото. Комисията изтъква един от основните аргументи, които използва във всички случаи за не, не, за нарушаване, за неизпълнение трябва да се определи нивото на защита, което е, държавите смятат необходимо за своите граждани. Парламента и съвета работят съвместно от години. От 2006-2007 се съгласиха за е, е, изключването на, на е, хазарта от директивата за услугите и от аудиовизуалните услуги. Е, Е, в съвета се работи и в групата на, прия... Е, на приятели на председателството, също се отнася и за шведското, и сега испанското председателство. Аз е, отговарях за линията НП в доклада, който бе изготвен по тази тема. И искам да ви попитам следното. смятате ли, че комисията трябва в крайна сметка да започне да помага на държавите членки в борбата срещу всичко незаконно, след всякакви незаконни оферти на хазартни игри. Ако е така, как да го, да го направи комисията? Благодаря за вниманието. Сега давам думата на господин Соник. Не улега wątpliwości, че рънък хазарда онлайн развия се в Европа е dynamicznie. Nie Няма съмнение, че много динамично се развива хазарта онлайн. 40% от хазартния пазар в света е в Европа и е, печалбите са огромни. Печалбите са се увеличили от 6,5 на 11 милиона, милиона евро. Е, трябва да се има предвид ефекта на мрежата и промените в е, поведението на потребителите. Е, има недостатъчно добра реакция от страна на държавите членки. Трябва да се има предвид, че не се обръща достатъчно внимание на тези предизвикателства. Това са европейски проблеми. Динамично развиващия се пазар на хазарта изисква съответната регулация, за да се е, ограничи до минимум риска, свързан с измамите, прането на пари и пристрастяването. Ясните е, регулаторни мерки трябва да са основата на този пазар, трябва да се защитят европейските потребители срещу отрицателните последици от хазарта в интернет. Младите, както споменахме в резолюцията през март, не са все още готови да правят достатъчно добро разграничение между достоверността на различни сайтове. Европейската комисия изостава от това, което се случва в действителността, особено по, по въпроси като хазарта по интернет. Може би това е защото много от членовете на комисията са израснали по времето, когато всичко това беше научна фантастика. Европейската комисия трябва да разгледа този въпрос много внимателно и да види какви са евентуалните последици. Има нужда от регламенти на ниво Европейски съюз. Трябва ни стандарт трябват ни стандарти, за да можем да направим разлика между конкуренцията и хазарт. Госпожа Антонецко, две минути. Много благодаря, госпожо председател да се регулира европейския пазар на хазартни игри е деликатен проблем, тъй като особено онлайн залаганията се разраснаха много и са много доходоносни. Някои изискват да се, да се забранят, а пък други смятат, че щом има привърженици и пристрастени дори, то тогава ще има и предлагане. Нашата цел обаче е ясна. По-добре да регулираме, да опазваме правата на децата, особено да има ясни правила и прозрачност, особено в областта на рекламата. Тъй като няма хармонизиране по въпроса, държавите членки имат право свободно да регулират и да определят степента на освободеност. Не е лесно, разбира се, да хармонизираме регламентирането, но не можем и да гледаме в страни, защото това е въпрос, който не се подчинява само на пазарните правила. Освен това има трансграничен елемент на тези залагания. Юриспруденцията на Европейския съд на в Люксембург също не се произнася ясно, няма достатъчна юриспруденция и комисията продължава да стои на два стола. От една страна независимостта на държавите на юридическо законодателно равнище, а от друга страна из оплакванията на индустриалците от бранша, ако можем така да ги наречем. Аз не съм за хазартните игри, но съм за яснота на правилата, които ще гарантират интересите както на работодателите, така и на потребителите, в смисъл на тези, които са излагани в прекомерна степен и понякога изпадат в, в пристрастяване. Благодаря ви. Господин Дъч, две минути.

Според анализа на експертите, специалисти в, интер, в областта на интернет и средствата за масово осведомяване, днешният наш свят е място, където хазартните игри имат особено културно, психологическо, економическо и социално въздействие. Нещо, което не бива да забравяме. И така, с доклада, прият от парламента миналата година, нещата стават повече от ясни, а именно, че хазартните игри, залаганията имат отрицателни последици в обществото, така наречената лудопатия или прането на пари, не на последно място разбира се, и отрицателния ефект в областта на спорта, когато става дума за спортни залагания или за спортна лотария. Днес непрекъснато, всеки ден избухват какви ли не скандали, свързани с данъчни и други измами в областта на спорта. С други думи, бихме си затворили очите пред нещо много важно, ако погледнем само на залаганията като проблем на вътрешния пазар. Има и много други въпроси, свързани с защитата на потребителите на първо място. Има и други. И така. Законодателството трябва да бъде общностно хармонизирано. Законодателство, което да държи сметка за интересите на потребителите и превенцията на такива пристрастявания. Само така ще избегнем връзката между организираната престъпност и онлайн залаганията. И така Евросъюза трябва да държи сметка и за трансграничния характер, който трябва да бъде придаден на това законодателство, защото при онлайн залаганията сме повече от всякога изправени пред глобалното измерение. Благодаря. Има за две минути думата господин Джим Хигинс. Благодаря, госпожо председател. Както много други области, хазартът излича ползите от на високите технологии. Има плюсови минуси. От една страна е по-лесно да се залага, печелят се много пари за държавите членки. По-рано имаше конни надбягвани и спортове. Сега има един куп други области, по които може да залага човек. Някой може да залага за това, коя от две мухи, които вървят нагоре по стената, ще стигне до някъде първа, както казваме в Финландия. Така че има много а, а, неща, върху които да се залага, но от друга страна има и минуси, има на пристрастявания 600 хиляди души в Ирландия са засегнати от такъв проблем. Това е проблем, който съществува навсякъде в Европейския съюз. Нека да разгледаме решенията на Европейския съд. Те казват, че всяка държава членка трябва да определи своите правила. Но ни трябва обща политика, защото хазартът надминава границите. Трябва да се вземат предвид личните препоръки, направени на 10 март 2009 година. Например, Депутатите призовават държавите членки да си сътрудничат, за да разрешават проблеми, свързани с обществения ред и с заплахите за обществото от хазарта в интернет. Трябва да има общи мерки, трябва да има обща регулация по отношение на рекламирането а, и а, предоставянето на а, хазартни услуги по интернет. Трябва да има и максимално ниво на залога. Както каза господин Панзери по-рано, а той е прав, много говорим тук, е, говорим за резолюции, говорим за препоръки. Отлично, обаче в крайна сметка кога ще ги направим факт, а не само думи. Трябва да се действа, трябва да има график и затова очаквам отговора на комисията. Благодаря, господин Хигин. Ставам думата на госпожа Морко Найте за две минути. Благодаря, господин председател. Никой не може да отрече, че, че е хазарта Казарта онлайн създава редица проблеми за обществото. Това е един много сложен, многостранен проблем. В глобализирания ни свят тази нова форма на пристрастеност се увеличава, засилва непрекъснато. От 96-та пазарите за такъв вид хазарт е, се разрастват непрекъснато. Тенденцията сочи, че този растеж ще продължи. Все още нямаме система за регулиране на този сектор. Така че операторите на пазара могат да, си, е, да потриват ръце с задоволство, защото е, е, е, обществото губи от печалби, които се отклоняват. Е, държавите членки би трябвало да поставят съответното ниво на защита сами, но има области, има е, страни, в които е, такъв вид хазарт е забранен. Литовските граждани обаче имат достъп до е, хазарт по интернет. Те не са защитени в този смисъл. Ето защо е толкова важно да се създаде съответна обща, е, общ правилник, общи правила, защото е, да се защитават предимно младите хора е, и да се контролират ките в тази област. Когато става дума за млади хора, не става дума за тяхната защита, опазването им от хазарта и залаганията, но и от друг вид хазарт, където, който води до пристрастяване, дори до насилие и е, наистина на това, за това няма граници в интернет. Така че докато не въведем още правила, ще се сблъскаме с същите проблеми, които имаме и с изменението в климата. Няма да имаме общо решение. Благодаря. Благодаря. А, да, казването беше много интересно. Напълно разбрах какво е мнението ви за а, тези игри. Две минути, господин Борис. Бих искал да задам въпрос към комисията. В контекста на въпроса на господин Нитрас, който не успя да пристигне в Страсбург, първо искам да помоля комисията да коментира за скорошните промени в законодателството на някои държави членки в светлината на решенията на Съда на Европейските общности. Второ, дали комисията предвижда да започне действия, за да създаде обща рамка за регулация на сделки, отнасящи се до залагани онлайн. Според комисията дали ще има задължителна регулация. В момента държавите членки не могат да спрат залаганията, и онлайн хазарта, независимо от това, че забраните съществуват. Смятам, че разпоредбите на закона не са адаптирани към сегашната ситуация и към факта, че пазарът расте. Така че какво смята да предприеме комисията, за да създаде обща правна уредба, която ще е задължителна за всички държави членки? Благодаря, господин Борис. Господин Мандърс, две минути. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя комисаря Бърния за избора му като член на комисията. Горещо го приветствам и му желая успех, защото има доста тежки задачи. Директивата за услугите, е, така наречена директива Болкенштайн, изключваше е, интернет хазартните игри, защото нямахме, е, законодателите нямаха коража да отчетат влиянието върху потребителите. Е, има много разнообразно законодателство в различните държави и членки и това води до абсолютна правна несигурност и липсва смелост да се реши ситуацията. Заравяме си главата в пясъка като штрауси, а също време, но организациите, които предлагат хазартни игри разширяват възможностите. Ние сме вързани, ръцете ни са върнали от законодателството, а знаем какво може да се случи в виртуалния свят. Трябва да има едно много ясно законодателство и да защитим потребителите. за да можем да се преборим с организираната престъпност, трябва да избегнем монопола и е много възможно положението да излезе извън контрол, ако не вземем навременни мерки в интерес на нашите съграждани и е, в интерес на борбата с престъпността трябва едно твърдо законодателство, което да се бори с измамите. Господин Бърние, пожелавам ви успех. Ви имате доста трудна работа, която ви представи, предстои. Преразглеждането на директивата за услугите и включването на тази тема в нея. Благодаря, господин Мандерс. Господин Обермайер, 2 минути и 30. Благодаря, госпожо председател. Европейският е, съд е, в своето решение 07, свързано с, с е, забрана в Португалия, наложено върху този тип а, хазар. засегнатото дружество отнесе въпроса към съда, защото смята, че трябва да има възможност да предлага услуги и в други страни. Свободата на предоставени услуги трябва да изключва всякаква дискриминация, т.е. държавата не може да третира по по-различен начин чуждестранни фирми, отколкото собствените фирми в страната си. Но интересното е, че съдът отхвърли този аргумент. Ако предоставянето на услугите засяга обществения ред Проблема с, с хазарта е сериозен. В Германия 200 000 души, сред които много млади хора, са официално признати за пристрастени към хазарта. Необходимо е да има строги изисквания към частните дружества за защита на потребителите. Държавните монополи в сферата на хазарта имат по-добри шансове на пазара, така че ситуацията е доста сложна и води до поляризация. Необходима е нова правна рамка, която да отчита всички фактори. Надявам се, че комисията ще разгледа тези аспекти и ще въведе нужните промени. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Първо господин Колино има думата за една минута. Господин председател, преди всичко съм да пожелая успешна работа на комисаря Бъдрния. Той има нужда от такива пожелания. Хазартните игри а, а, имат а, засягат психологията и поведението и в обществото и решението на Европейския на Съда на Европейските общности има за цел да въведе едни точни правила. Решението за португалската риза потвърждава в факта, че е, има 27 различни видове законодателства, в държавите членки. Прилагането на а, пазарните правила <clears throat> не е достатъчно. Трябва да се направи хармонизация на европейско <clears throat> равнище и а, да се регламира да се регламентират всички видове хазартни игри. Защото а, това влияе особено на младеща. Смятам, че е, комисар Бърние ще може да предложи един кодекс на поведение на операторите и общи правила, които доквашат всички европейски граждани и да регламентират хазартните игри в интернет. Благодаря господин Колино, сега, Колино, сега господин Звер. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми господин комисар, пожелавам ви успех по време на новия ви мандат. Хазартът е един нов вид пристрастяване, вид на бягство от реалността. Но интернет игрите и интернет хазарта са факт. Ние трябва да намерим подходящо решение, за да не накърняваме принципи на Европейския съюз, като свободното движение на услуги, но също така и да не накърняваме интересите на нашите граждани. Ние оставяме прекалено много правомощия на държавите членки. По този начин не можем да решим проблемите, които проистичат от хазарта в интернет, а също така и от прането на пари и други проблеми. Също така не премахваме монопола, в условията на който някои оператори в своите държави получават разрешение да предлагат услуги в сферата на хазарта. Аз съм срещу защита в тази област и аз искам зелената книга на комисията да реши този проблем в интерес на гражданите, потребителите, държавите членки и принципите, които са в основата на Европейския съюз. Госпожа Фегиредо, заповядайте. Благодаря. А, трябва да защитим интереса на населението и да предотвратим риска от измама, който много чест, особено в казатните игри по интернет. Държавите членки трябва да запазят своята автономност и всяка една от тях да изгражда собственото си законодателство съгласно своите национални традиции, но е необходимо да се предостави по-адекватно равнище на защита на гражданите, на потребителите и не, да се и това би могло да, помог, да се свържи, например, с, социал... с инвестиции в социалната сфера, както се прави в Португалия, като се запазва конкуренцията и свободата на услугите. Но трябва да знаем, че хазартните игри имат много сериозно влияние върху а, гражданите и се надявам, господин комисар, че в а, вашите инициативи а, ще предприемете ще мерки, запазвайки автономността на държавите. Госп, господин Кели. Благодаря, че ми давате възможността да кажа няколко думи по този международен проблем. Онлайн хазарта е скрит вид пристрастеност, както останалите видове пристрастяване. То е пристрастяване за младото поколение много по често се среща сред младежите, които използват по-често интернет от своите родители. Аз съм за предстоящото публикуване на Зелената книга, за да бъдат установени фактите, свързани с онлайн хазарта. След като бъдат установени фактите, да има образователна програма сред младежите, родителите и в училищата, за да бъде решен този проблем. Благодаря. И сега господин Мълзер, последния оратор. Това обсъждане по монополите или държавните монополи в сферата на хазарта, дали те трябва да бъдат забранени, не трябва да ни води към това, че да забравяме, че ние трябва да мислим за проблемите на хората, хрупиятата и други хора преминават през професионално обучение, но аз мисля, че забраната може да бъде полезна за обществото като цяло. Проблемите на пристрастяването към хазарта имат не само финансови, но и здравословни аспекти. Затова е много важно да се предлагат и съответните здравни услуги, а не само да се забранява хазарта. В Хамбург има млади хора, които незаконно играят в игрални зали, тъй като не се разрешава лица до 18 години да влизат в такива зали, но така ли, че де-факто това не се спазва. Аз също бих благодаря, господин, господин комисар, и аз ви пожелавам успех е, в сложните ви задачи. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря на всички вас за добрите пожелания и поощрението. Както сте разбрали, с голяма решимост поемам новата си мисия, която ми повери господин Баросо има някои творчески утопии, когато говорим за европейския проект. Въпросът, който ми беше много ясно формулиран от господин Харбър, изказването за господин Шваб, госпожа Гепхард, госпожа Рюле или господин Де Йонг, всъщност целят да, раз, да се разбере дали Европейската комисия ще прояви воля и инициатива а, не само чрез процедурата на нарушенията. Не грешите, като предполагате, че да, аз съм тук от, в комисията от 48 часа. Дайте ми малко време да поработя с моите сътрудници и да ви представя един сериозен проект. Но вие говорите за подход. По една много важна за мен причина а, и Редите от вас го казаха, госпожа Гепхар, господин Карас и други. Тук не става въпрос за услуги като всички останали. И именно за това справо очаквате от комисията нов подход и съвещание с вас. Да, държавите членки са свободни сами да избират своя подход съгласно договора. Всички държави членки считат, че хазартните игри трябва предпазливо да се регламентират, защото крият риск за обществото. И всъщност в доклада на госпожа Шалдемозе, Шалдемозе който прочетах много внимателно, съвсем ясно показва това. Работата на съвета показа големите различия в традициите и практиката в различните държави членки. Откакто решиха да изтеглят хазартните игри от полето на приложение на директивата за услугите, комисията не се е допитвала до държавите членки за една общо европейска инициатива в тази област. И именно това ще се промени. И аз се ангажирам с моя екип да проследя много отблизо работата на работната група на съвета. Знам, че някои държави членки, много от тях, искат да това да бъде премахнато от полето на приложение, да не бъде включвано. Но мисля, че ние можем да намерим едно альтернативно решение на решението чрез процедурата за нарушенията. И смятам първо да представя един политически документ. Аз а, споменах термина зелена книга, но трябва да проведа дали съдържанието работната програма отговаря на такъв термин. При всяко положение ще става въпрос за един политически документ за уреждането на този проблем. Този проблем изисква нова волева координация на европейско равнище. Разбира се, че има економическо измерение, но то не е единственото за мен. Има редица други сериозни проблеми, които са истински предизвикателства, засягащи обществения интерес. Господин Кроцман, господин Къркхълп, е, няма да цитирам всички изказали се е, е, и различните координатори повдигнаха въпроса за трансграничната престъпност. Можем ли да се преборим с тази престъпност без да възприемем общо европейски подход? Според мен това е невъзможно. Ако нямаме обща политика за хазартните игри в интернет и електронната търговия, няма да успеем. Трябва да засилим сътрудничеството между контролните органи на европейски държавите членки – това е една от темите, които се обмислят от работната група на съвета и комисията възнамерява да, консултира, да се консултира с държавите членки. Аз ще изслушам мнението на държавите членки и ще слушам всичко, което се говори и тук в парламента. Има различни мнения. Вие представлявате различни политически групи, не винаги те са еднакви, но ще следа линията на мнозинството на парламента, като същевременно смятам да изслушвам всички заинтересувани страни, асоциации и да постигна една по-добра координация на европейско равнище. Смятам да предложа това на моите колеги комисари следващите дни. И накрая предизвикателствата когато за обществото говорим за зависимост, това е много сериозен проблем, който беше, е подчертан в доклада. Проблема с влиянието върху малолетните. Трябва да се въведат строги ограничения, за да може да се попречи на малолетните да играят на хазартни игри. За сега правилата са много разпокъсани и именно за това настоявам за координация в европейски мащаб. И за да може нашите мерки да са ефикасни, трябва да а, обединим усилията си и а, искам в а, политически документ да има надежни цифри и статистики, а, както поискаха преди малко и госпожа Скинер, госпожа Гинес. Тоест, освен ясните политически насоки, искам да предложа решение. Да не става въпрос само за думи, за клеймяване на думи, а просто да се направи една много точна диагноза. И една дума по една свързана тема финансирането на спорта. Десет години от живота си съм посветил на организацията на спортни събития. Предстоят Олимпийските игри в Ванкувър. Знам много добре, че организирането на големи спортни събития струва пари и а, много често финансирането е свързано с а, игрите. Там също се настояват на националните традиции. Ще има в Брюксел следващата седмица конференция по финансирането на спорта и смятам в този политически документ да спомена финансирането на спорта чрез казартни игри. Много ви благодаря за най-разнообразните ви и интересни изказвания. Ще се консултирам с всички заинтересовани страни и ви давам среща отново не по-късно от тази есен тази година, за да ви представя политическия документ, където се надявам да постигна по-добра координация в Европа. Благодаря, господин комисар, за този пълен и доста насърчаващ отговор. С тези думи приключваме заседанието до обяд, когато ще започнем гласуването.